Не виждам коментари по протокола от предходните заседания. Той е прият. Имам още едно съобщение. Групата социалисти и демократи определят свои